Okay, let's start. Good to see you. И тъй, нека да започнем. Много е хубаво, че отново сте тук. Ако кажа думата солидарност, доброволчество, осъществяване на промяна, със сигурност тези думи ви говорят много. Добре дошли отново в пленарната зала на Европейския парламент за дебата относно Европейския корпус за солидарност инициатива, стартирана от текущата Европейска комисия. Благодаря на комисаря Навръчи, че за втори път днес е с нас. Благодаря, че вие сте домакин на дебата. Вие отговаряте за образованието, културата, младеща и спорта. Има много причини да се гордеем с този корпус. През следващите 90 минути със сигурност ще научите още много за тази инициатива и други доброволчески инициативи. Разчитаме, че ще разпространите информацията. Но какво можем да направим днес без социалните медии? Почти нищо. Затова и сме поканили двама блогъри, които имат огромно влияние. Те ще споделят някои тайни, за да знаем по-добре как да рекламираме, как да разпространяваме инициативите. Сред нас, разбира се, са и различните организации, както и бенефициенти. Те също ще ни кажат как работи инициативата – Проявата може да се проследи в интернет. Искам да поздравя всички, които ни следят в интернет. Освен това, имаме акаунта в Twitter. Имайте предвид, че дебатът е интерактивен. Моля ви, всички в публиката, използвайте Twitter, пращайте ни коментари. Има два хаштага, виждате ги на екрана. Единият е хаштаг EOSolidarityCore, и другият хаштаг Youth Week. Всички вие, които ни следите онлайн, също ще ви помоля, изпращайте коментарите си, аз ще ги следя. Но първо се обръщам към господин комисаря. Вие отговаряте, както казах, за образованието, културата, младеща и спорта. Вие всъщност стартирахте инициативата за Европейския корпус за солидарност – или ЕКС. Първо, кажете ми защо започнахте работа по тази инициатива? Добър ден на всички! Много се радвам, че съм тук и че мога да говоря за една от най-успешните инициативи в моят портфейл от отговорности – ние искахме да дадем осезаем пример за европейската солидарност. Доказателство за това, че европейската солидарност и европейската идентичност съществуват. Именно за това решихме да стартираме инициативата за младите хора. Надявахме се че този европейски проект може да разчита на вашите усилия и вашия ентусиазъм в полза на европейската интеграция. Също така се надявахме, че той ще бъде пример и за по-възрастните поколения. Така че те също да се ангажират. Искахме да ги привлечем отново към европейския проект. ЕКА се подкрепя местните общности на много места в Европа. Включва се при спешни ситуации, помага с образователни инициативи, проблеми в здравеопазването. Включва се в обществения живот – много е успешен. Имаме над 100 000 кандидати, по-точно казано 124 000 кандидатури и ежедневно планираме нови и нови разполагания на корпуса. Работата продължава. Надявам се в бъдеще този корпус да стане още по-голям и успешен. Надявам се, ние ще вдъхновим и всички, които са тук в пленарна зала и които ни гледат по интернет. Искам да попитам, трудно ли е да се присъединиш към Европейския корпус за солидарност? Трябват ли специални умения или знания? Съвсем не. Този европейски корпус всъщност е, се води от принципа търсене и предлагане. Когато има търсене, има и предлагане. Ако искате да сте доброволец, просто трябва да заявите какви са вашите умения и мотивация. След това може да намерите съответните доброволчески организации. Може да разработите съвместни проекти. Вие вече цитирахте някои цифри. Те са много впечатляващи. 125 хиляди са се кандидатирали за този корпус. Около 15 хиляди вече или са приключили проект, или в момента работят по проект. Какво мислите вие, като наблюдавате как се развива инициативата? Много се радвам. Разбира се, ясно е, че някои държави членки са особено ангажирани. Там младите са много активни. Те подкрепят идеята за европейската солидарност. Например, Испания, Италия, Румъния. Това са, може би, най-добрите и активни държави членки – но ще подчертая и участието на Турция. Младите хора от Турция също са много активни. Имаме много кандидатури от Турция. Именно за това темата е особено важна за мен. Ето виждаме, че ние можем да протегнем ръка отвъд границите не само на държавите членки, но и отвъд границите на Европейския съюз. Така можем да изпълним със смисъл и живота на младежи, които живеят извън Европейския съюз, да им дадем чувството за принадлежност и това ми се струва най-важната мисия на Европейския корпус за солидарност, а именно изграждането на една такава свързана общност. Какво показва интереса на младежите към тази програма за младите хора днес в Европа? Показва, че са ангажирани не само с демокрацията. Те искат да помогнат на общността. Видяхме много от тях, които работят на различни места, сприятеляват се на място, придобиват знания, придобиват умения, но също така и помагат на местната общност. Така допринасят за общото благо в Европа. И един последен въпрос – бъдещето на Европейския корпус за солидарност – как ще се развие той? Вие имате някои амбициозни предложения за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз. Може ли този корпус да се превърне в също така въздействащ пример като разъм? Надявам се, всъщност ние можем да цитираме примери, които са много сходни с успеха на Еразъм – освен това, увеличихме съществено бюджета за корпуса от 1,25 милиарда. 315 милиона в повече. Мисля, че всичко това е много добро и нивото ще се запази, ако вие останете все така активни, ако работите все така интензивно. Ще имаме успеха на Еразъм. Много ви благодаря, че описахте контекста, а сега преминаваме към обсъждането с някой от бенефициерите. Нека ви напомня, че вие разполагате с слушалки, чрез тях може да чуете превода на официалните европейски езици. Може да говорите родните си езици. Благодаря на нашите конферентни преводачи за усилената им работа днес. Нека дам първия пример с Европейския корпус за солидарност, град Норчер през октомври 2016 година. Опустошителни земетресения в този италиански град. Необходимо беше много да се помага, много да се изгражда на ново. Европейския корпус за солидарност беше изпратен там. Нека видим видеоматериала. Hey!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 Естония, Родриго от Португалия, колегата от Франция. Много ми е приятно да говорим за това, което се случи в Норча. А вие сте кмета на Норче, Никола Лимано. Много ви благодаря за пътуването до тук. Също с нас е Джо Шорт от организацията, която организира проектите в Норчия, както и Джак Андерсън, един от доброволците, който все още продължава да работи в Норча. Той ще ни каже какво прави там и ще чуем и Паша Грабовска, блогър от Гданск в Полша, където думата солидарност означава много. Вие ще ни кажете как можем да рекламираме тази история, да я разказваме по света. Започвам с Джо Шорт от Сдружението. Той ще ни каже как започна всичко. Имаме един триъгълник. Организацията Домакин, доброволеца и бенефициента. Как започна сътрудничеството? Нашата организация всъщност не е със седалище точно в Норча, а на друго място ние бяхме приели няколко групи по програмата Еразъм Плюс, но през август се случи и земетресението, след това през октомври отново. По това време при нас имахме младежки групи по образователната програма. Ние усетихме земетресенията и заедно с участниците видяхме новините на следващия ден. Всички ние помислихме, че трябва нещо да направим. Не разполагахме със средства, все още не се бяхме свързали с кмета, но Италианската национална агенция покани различни организации, включително и нас, организации от региона. Запознахме се с Никола и почти веднага основахме нашето сътрудничество, представихме проект с срок месец април и през август вече разполагахме с първите доброволци. Трябва да кажа, че в нашия регион Умбрия е много трудно да се обясни чувството, което те обзема, когато отидеш в Норчия. Представете си, че отивате на едно място, където всеки е живял зад стената на града но след това се случва земетресението и ти вече не можеш да влезеш в миналия си живот. Затова искахме и да помогнем. Хубаво е, че ни помагате и ни напомняте за контекста. Със сигурност имаше много трудности в Норче. Голямо опустошително действие. Обръщам се към вас като кмет. Каква беше първата ви реакция, когато чухте, че доброволци от други страни искат да помогнат? Когато мечтая, го правя на английски, но сега не. Когато младите хора пристигнаха в Норча, Положението, в което се намирахме, беше много специфично. Градът беше разрушен. Нямахме дори място, където да можем да ги настаним. Младежите спяха там, където спяхме и ние, в палатките. Хранеха се там, където се хранехме и ние, в палатките. Работеха там, където работехме и ние, по улиците. Срещнаха се с хора, които им бяха в нужда. Нашата общност имаше огромна нужда от много нова енергия. Тези млади хора с тяхната жизненост, с тяхната веселост успяха да ни дадат тази нова енергия. Преминахме през много важни моменти. Приехме три различни групи, с всяка от които натрупахме различен опит. Следващата, четвъртата група ще приемем в началото на юли. Първоначално местните хора по-скоро гледаха с любопитство на тези млади хора, които дори и в тези студени месеци ходеха из града облечени в бели тениски с цветни надписи. На по-нататъшен етап младите хора навлязоха действително в общността ни, станаха част от нея, започнаха да си взаимодействат с възрастните хора, с младите, с хората с увреждания, с децата. Поставиха се изцяло на наше разположение. Помня много случки, които според мен оставиха изключително положителен отпечатък върху живота в нашата общност. Младите хора участваха във всички наши социални дейности. Помня 2017 година, например. Тогава върху развалините на базиликата Сан Бенедето проведохме една проява, бе запален един огън, който пътува от тогава насам към всички европейски столици. Тогава през 2017, когато момичето от Естония запали факела, това бе денят на независимостта на нейната държава. Първоначално тя бе овладяна, но след това много се трогна и започна да плаче заедно с всички нас. Младите хора също започнаха да играят на една местна игра на карти Брискола с нашите възрастни хора. Тези възрастни хора не говореха други езици, освен италианския. Младите хора пък не говореха италиански британски. Но нашите възрастни хора се опитваха да им обяснят правилата на тази италианска игра на карти. Никога няма да забравя това. Освен това, бяха извършени и много други дейности в полза на нашите деца или когато отбелязахме коледа. Младите хора участваха също така в шествието на Разпети пета, което организирахме. Има много такива примери за това как нашата общност се опитваше да се върне към нормалния си начин на живот и да постави едно ново начало. Тези млади хора станаха част от общността ни. Well, let's turn to, uh... Благодаря. Сега нека да чуем от Джак, доброволец. Когато подготвихме интервюто, вие казахте, че сте прекарали два месеца в Норча. след това сте се върнал в Швеция, но после отново сте отиша в Норча, защото това място ви е привличало. Бихте ли ни казали какво правите като доброволец ежедневно? Каква е вашата роля? На първо място живееш с всички останали европейски доброволци. Всички те искат мястото да се подобри и едва ли има по-удачно място за това от Норчия. Мисля, че енергията на място е много важна. Иначе ние организирахме много театрални семинари, посещавахме училищата. Както каза и Никола, проявите са нещо много важно и ние участвахме. Вие сте бил непрекъснато във взаимодействие с местната общност. Говорите ли италиански? Да, говоря. Не много добре обаче. И въпреки това, вие общувахте с възрастните, с младите. Мисля, че най-важното е връзката между вас. Разбира се, езикът може да бъде бариера, но ако искате да помогнете, следователно езикът не е бариера. Предполагам, че това е послание за всички, които ни гледат и които си мислят, искам да участвам, но как мога да го направя? Ако не знам езика. Езикът може да е бариера, но тя се преодолява. Нека ви попитам, как ви промени времето на прекарването в Норче като европейски гражданин? В 2016 година мислех, че всичко е някакси много далеч, много абстрактно но когато по стечение на обстоятелствата в Европа ми се даде шанс, видях, че хората всъщност ги е грижа за този съюз. Наистина, вие виждате и нуждите на общността. Сега се обръщам към Джо – Вие знаете какво може да направи този корпус, за да помага на организации като вашата. Има ли какво да се промени обаче и да се преосмисли? Струва ми се, че програмата е много гъвкава. Тя позволява на организациите, домакини и координатори да намерят правилния път – За мен най-големият успех е именно работата в този триъгълник, който споменахте. Ние можехме да разчитаме на съдействието на общността. И така трябва да бъде. Да, ние не бихме изпълнили проекта без тяхното участие. Може би и те нямаше да се справят без нас и без доброволците, колкото и да е хубав проекта, е пак нямаше да постигнем нищо. Едно от най-големите предизвикателства за всички, които работят в зони на природни бедствия, е, че работата е огромна – но това, което ние като европейски доброволци можем да направим, е да показваме, че Европа помага да го има този човешки контакт. През първата година очаквахме, че ще участваме повече е, в строителното възстановяване, че ще работим по новото изграждане на църквите, ще разчистваме материал. Но за да може това да се случи, ние трябва да сме преминали през съответните курсове за безопасност. Това е отнема време и решихме, че е много по-добре да работим по социалната страна, за която не са необходими конкретни умения, необходима е само воля да желаеш да отидеш и да направиш нещо наистина и да се включиш. Нека да включим в разговора и комисара Навречич. Ако не се лъжа, посетихте Норче през септември 2018 година и тогава обявихте, че Норча наистина е пример за европейска солидарност. Какво бихте казал с оглед на току-що чутото? Най-важното според мен беше казано от Джорджо. Възстановяването на един район пострадал от бедствие не се свежда само до възстановяване на сградите, физическата среда. Трябва да се помогне на хората, да се помогне на онези общности, които се чувстват изоставени, пренебрегнати – Европейския корпус за солидарност много често може да окаже чисто символична помощ, но за онези хора точно тази помощ може да се окаже най-важната. Тази елементарна по своя характер помощ по някакъв начин изпраща сигнал към тях от външния свят, че те не са забравени – че са на радара на вниманието на останалите, че ги чуват и че ще им се помогне. Това може да се окаже ключовото за оцеляването на една общност и за възстановяването на общностния дух. И последен въпрос към кмета. Когато комисаря посети Норча, сега идват и други европейски служители и много доброволци. Предполагам, че всичко това изпраща сигнал към хората там, че не са сами. Тази солидарност означава нещо, нали? Според мен, чрез корпуса за солидарност и структурите за солидарност Европа се доближи до гражданите си. Това бе възможно благодарение на най-младите в Европа. Показа, че Европейският съюз е нещо, което може да допринесе за повече единение сред европейските народи, че спойката между европейските народи е солидарността. Чувствахме се близо до всички европейски народи, благодарение на европейските институции които изпратиха при нас свои представители. Сред нас бяха комисар Навръчич, комисар Крето, председателят на Европейския парламент, председателят на Комитета на регионите. Младите хора внесоха струя свеж въздух в нашия град. Така нашият град се почувства много по-близък до европейските институции. Ставаше дума за осезаемо физическо преодоляване на бариерите. Тези млади хора трябва да могат по-дълго да имат подобни преживявания. Наистина би ми се искало. Видях, че те се разделиха с местните хора в нашия град с сълзи на очи. <laughs> Your... Естествено, може да коментирате в Twitter. Имате двата хаштага Youth Week и EU Solidarity Core. С интерес ще прочетем вашите коментари, вашите реакции на чутото. Сега ще поговорим с Паша Грабовска от Гданск. Тя е блогър, човек, който оказва влияние върху останалите. Ти Разговаряш с много хора всеки ден. Чухме тази история. Тя е вълнуваща. Става дума за участието на хора, за възстановяването на общности, за проявата на солидарност. Смятате ли, че подобна история, колкото и да не ми се нрави, би се продала, както се казва по-настоящем в Инстаграм, например, в интернет. Много е важно да се разказват подобни истории. Аз се просълзих, когато ви слушах. Много е важно да се разпространяват новини за подобни инициативи, както тази в Норча. Вярвам, че всичко в Инстаграм, в YouTube, в интернет като цяло, в блогосферата се основава на емоциите. ако успееш да провокираш реакция у хората с съдържанието, което е, пишеш в интернет, значи си успял. Мисля, че вашия проект наистина може да бъде продаден, както се казва по-настоящем, да бъде представен в е, една благоприятна светлина Жалко, че това е едно трагично събитие, но наистина то може да бъде представено и в благоприятна светлина. А какво би написала ти историята на Джак, например, който се среща всеки ден с възрастни хора, с местни хора или друга история? Искаме хората да научат какво правят доброволците на място. Мисля, че би трябвало да се представят две гледни точки. Беше споменат триъгълника. Важно е да се демонстрира гледната точка на помагащия и на получаващия помощта. Видях вашата страница във Фейсбук, посветена на проекта. Тя е наистина е интересна. Споделяте едни истории от ежедневния живот, вълнуващи по своя характер, истории в които се описват действията на доброволци, на други хора, на хора, които получават помощ. Не трябва да се забравят различните гледни точки във всяка една инициатива. Като експерт мога да препоръчам следното. Споменах YouTube, Имате. Имате профил в YouTube. Им, имаме, да. Аз не успях да го намеря. Имаме. Е, качваме достатъчно видеосъдържание там. Може би нямаме чак толкова много харесвания. Значи, абонирайте се за това съдържание в YouTube. Би било добре всеки ден да качвате нови кадри. Онова, което правите е наистина много важно и много хора трябва да знаят с какво се занимавате. Затова, моля, моля всички вас, отидете в YouTube или в Facebook и е, напишете, че харесвате това съдържание. Информацията трябва да се разпространява. Какво качвате всъщност в онлайн? Що се отнася до групите в Норча, ние даваме достъп до социалните медии на един от доброволците. Той има достъп до всички типове интернет канали. Даваме му възможност в рамките на около 500 знака да разкаже накратко с какво се занимава. Какво прави? Освен това, даваме възможност и на тези, които говорят с местните, да качват съдържание. Даваме възможност и на местните да се изкажат. А дългосрочно заетите преминават през обучение и техните видеоклипове, видеоклиповете, в които те участват, се използват и в рамките на други инициативи. Имаме една веб страница VolonTube. Имаме и отделна страница посветена на Норча Europe for Solidarity. Джак, ти каза, че много си дал от себе си, но и много си получил. Каза, че опита, който си натрупал, бе променил живота ти. Съвсем скоро ще се върнеш в Стохолм. Какво ти предстои? С какво ще се занимаваш? Какви са плановете ти? Ще продължиш ли да работиш като доброволец? Добър въпрос. Искам да продължа да помагам на а, общността, в която живея, независимо дали ще бъда в Швеция или в Италия. Вече разбрах, че винаги има нужда от хора, които да помагат в рамките на общността, в която живеят, да помагат на околните. Вероятно с това ще се занимавам, може би ще си потърся и работа. Поздравления за всичко, което си свършил до сега. И последно обращение към кмета. Града още не е възстановен, все още има много неща, които да бъдат свършени. Какво бихте искали да видите от новото поколение на доброволци, които ще дойдат в Норча? Алтри. Очакваме още 16 младежи, които ще пристигнат през месец юли. Ще работим заедно с тях в някои в рамките на някои прояви, които ще са важни за децата ни. Ще го правим през лятото. Това е необходимо, тъй като в момента нямаме необходимата инфраструктура, за да организираме ежедневието на децата. Нямаме тази инфраструктура, тъй като няма училища, а семействата работят за връщането към нормален социален живот. Децата най-вече трябва да имат възможност за положителни преживявания. Надявам се, че младежите от европейските корпуси за солидарност ще могат да внесат за пореден път своя важен принос, че ще могат да помогнат на местните хора да продължат по пътя, който избрахме след ужасяващите земетресения. Избрахме да останем в нашия регион, избрахме да останем в нашия град. Младежите от Корпуса за солидарност ни накараха да осъзнаем, че не сме сами към нас се проявяваха много положителни чувства от хора, които идваха от много далеч. Освен това, тези млади хора ни показаха, че някои услуги, които се предоставят другаде, може да се предоставят и в нашия град, толкова силно засегнат от земетресението. Благодарение на голямата любов и на огромния ентусиазъм на тези млади хора. Надяваме се, че за пореден път младежите ще ни помогнат, тъй като в момента се намираме в много по- трудно положение. През седмиците и месеците непосредствено след пристигането на първата група младежи, бяхме свидетели на емоционална, насилна реакция. Реагирахме силно и емоционално. Искахме да покажем, че сме в състояние да останем в града и в региона си. А сега са необходими конкретни действия. Възстановяването не е аналогично на повторното заселване. Ако искаме хората да останат в региона, в града, то е необходимо не само финансиране. Необходимо е също така децата, например, да могат да учат английски заедно с младите хора, да могат да играят с тези младежи, да са щастливи заедно с тях. За нашите възрастни хора пък е важно да могат да разговарят с някого. Младежите от Корпуса за солидарност помагаха на възрастните хора в ежедневието им. Пазаруваха, например, за тях. И всичко това са услуги, които вероятно са нормални по места, където не е имало земетресение. Но при нас такива услуги не се предоставят, тъй като имаме други проблеми в момента. Младите хора ни ги предоставиха, да се надяваме, че ще го правят и в бъдеще и че ще ни продължават да ни помагат да се върнем към нормален начин на живот. Баша, наистина последни думи. Мисля, че основното предизвикателство, когато комуникираме, е да излезем извън балона, в който пребиваваме. Много е лесно да се говори с хора, които са на същата вълна, други доброволци, например. Но какво би казала на хората, които никога не са се замислили до сега да правят нещо подобно? Какво би направила ти? Може ли да споделиш някои тайни? Аз бих искала да създадем по-добри условия за доброволчество. Да е по-лесно. Е, някои хора не търсят само високото заплащане. Те търсят престиж. Би било добре за всички наши общности, за нас самите, да повишим осведомеността. Защо да не поканим хора, които имат влияние? Е, да участват за не толкова много пари. Ако обикновените хора видят, че съответния човек, на когото се възхищават, е готов да помага безвъзмезно, само за да прояви солидарност, те вероятно биха последвали примера му и може би доброволчеството ще присъства повече в ежедневния ни живот. Разбирам какво казваш. Нещо като човешки магнит. Ти участвала ли си в Корпуса за солидарност? Не, значи това лято ще дойдеш при нас, така ли? Благодаря ти за поканата. Мисля, че ще те посрещнат с отворени обятия в Норче. Искам да благодаря на кмета на града Никола Алемано за вълнуващите думи. Искам да благодаря на Джошо от Асоционе Кора. Джак, който почти година вече е в Норча и Баша Грабовска, която ни даде полезна информация. Благодаря на всички вас за участието в този разговор. Thank you very much indeed. Now... Благодаря. Ако си мислите, че така разколело е полезно за здравето, нека да видим тази дейност до какво друго може да доведе. Дали може да доведе до стимул към проявяване на още по-голяма солидарност. Вижте това видео. Meet volunteering. Here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 pedaling feet and helping hands. What a combination. Another concrete example. Още един конкретен пример. Господин комисар, действието се развива в Будапешта, близо до вашия дом. Чухме за Будапешката мафия на колела. Харесва ми това име. Budapest Bike е, Мафия. Вие участвахте в създаването на тази организация. Благодаря, че сте тук. Елизабета, Елизабета Ружичич е харватка. В миналото сте била доброволка. Дълго време прекарвате в Будапешта на колело, това е града на вашите мечти. Отказвала сте се от работата, която имате, за да участвате в а, тази инициатива. Роберт Вайс, работите в а, място за оказване, за осигуряване на подслон на хора с а, големи нужди в Будапеща и не на последно място по значение Чика Пало, блогър, и оказващ влияние. Е, базиран сте в Франция. Ако искате да говорите на френски, няма проблем, имаме превод. Е, ще чуем след малко от вас е, как може да се повиши осведомеността на хората. Започваме с Илдико обаче. Тя е създала този проект. Харесва ми това да се смесва карането на колело с оказването на помощ. Как се свързахте с Корпуса за солидарност и как помогнаха те за този проект? Участието в тази програма беше нещо ново за Будапешката мафия на колела. Аз е, вече 10 години бях работила е, в рамките на подобни дейности. Преди две години, през 2017 година, създадох конкретния проект. Кандидатствах през октомври 2017 година. Два месеца по-късно разбрахме, че нашия проект е одобрен. Затова, наред с останалите хора от екипа на Будапешката мафия на колела, започнахме да се подготвяме. Роня от Германия, Илона от Финландия, дойдох през март миналата година, Елизабета дойде през юни миналата година, Елизабета от Харватия. Проекта приключи миналия декември. Искам да кажа, че участието в този проект беше една прекрасна идея. Проекта се радваше на помощта на три прекрасни момичета – те създадоха свои собствени проекти в рамките на тези 8 месеца. Мисля, че можем от тук нататък да използваме постигнатото в рамките на бъдеща дейност. Будапешката мафия на колела е съставена само от доброволци. Ние посвещаваме цялото си време на подобни дейности. Трите момичета много ни помогнаха. Рония създаде един проект с е, деца в рамките на Британското международно училище. Елисабета пък е, създаде един проект е, в място за бездомни. Там хората получиха възможност да се срещнат с нея често. Целият проект в неговата цялост допринесе за подобряването на живота на хората и в него участваха много хора от различни европейски държави. Отлична инициатива. Сега ще чуем и Елизабета. Отново става дума за напасване на потребностите и онези, които са готови да ги удовлетворят. Е, ти ми каза, че си разбрала за проекта, и си решила, че ще участваш. Разкажи своята история. Работех в Добровник на морето. Аз съм от там. Имах добра работа, но ми липсваше нещо. Това е познатата история, не на последно място от интернет. Един ден влязох в интернет, потърсих проект, в който бих могла да участвам и видях за тази инициатива Будапешка мафия на колела. Удивих се, свързах се с Илди, след това подадах му оба за участие и си събрах багажа и отидох в Будапешта. Когато стигнах там, разбрах, че решението ми не е било погрешно – Мафията на колела е съставена от хора, които са много различни. Те правят нещо на място. Дори не знам как да се изразя. Те се опитват да балансират различните неща, с които се занимават в рамките на основното си работно място, доброволческата дейност, в рамките на основните проекти има вторични проекти и така нататък. Много интересно. Колко време остана в Будапешт? 6 месеца. Ако правилно съм разбрал, ти си помагала на хора, които а, имат проблеми. Ти не говориш унгарски и не е лесно да се научи този език. Как разговаря с тези хора? Всъщност най-често ме придружаваше човек, който говори английски и унгарски, нещо като преводач. Каква беше реакцията? Вероятно хората са били удивени, че човек от Харватия дошъл да ги изслуша. Когато работих в това място за настаняване на бездомни хора, видях, че те много се зарадваха, искаха да говорят с мен. Някои от тях знаеха няколко думи на харватски. Знаем за твоя град, не на последно място от Игра на тронове, Море Слънце, само че ти си търсила смисъл. Намери ли смисъл за живота си в Будапешт? Определено, определено открих себе си в Будапеща. Как прилагаш онова, което си научила в е, Харватия? Всъщност аз не се върнах в Харватия. Продължих да живея в Будапеща още няколко месеца след това. След това отидох в Литва, след това от Литва се преместих в Германия, така че сега съм в Германия. Къде в Германия? В Штутгарт. Какво правиш там? По-настоящем гостувам на майка си, подадох молба да се запиша в университета на Амстердам. Значи Будапешт е била първата спирка в рамките на едно дълго пътуване. Надяваме, че то ще продължи. Сега ще се обърна към Робърт. Е, ти подсигуряваш е, подслон за бездомните, за част от бездомните в твоя град. Кажи ни как се интегрираха доброволците в това място? Естествено, трябваше да се предприемат някои стъпки, защото по, по принцип в началото не знаехме какво ще и се случи. Дали ще се притесни, дали ще се оплаши. Повечето хора, които идват там, се плашат. Елизабет дойде и завладя сърцата ни. Моето и на останалите, на тези, които пребивават там. Тя наистина се сприятели с а, хората, с бездомните. От нея само няколко дни до седмица да завърже контакт с тях. Когато имаш пред себе си бездомен човек, знаеш, че той цени възможността да разговаря, тъй като това не му се отдава като възможност често. Много се радваме, че Елизабета дойде при нас. Тя наистина положи много усилия, имаше някои много добри идеи, задаваше и полезни въпроси, даде и много ценна обратна информация. Значи тя идва някъде отдалеч каква обратна информация ви предостави? Аз две години вече работя в това място за настаняване на бездомници. Тя имаше много свежи идеи за това какъв трябва да бъде нашия подход. Когато имам време, аз се опитвам да разговарям с хората, полагам всички усилия. Тя обаче ме научи, че всяка една секунда е ценна. И наистина ми даде повод за размисъл повечето дни ние се занимавахме основно с запълване на документация. Тя ни показа как хората трябва да са в центъра на нашето внимание. Добре, значи да а, имаме информация и съвети, които и да идват отвън. Обръщам се към Елизабета. Този опит накара ли ви да осъзнаете, че всъщност ние всички сме европейци, всички сме граждани на Европа и езиковите бариери и границите нямат кой знае какво значение. Основното е да вложиш сърце и да искаш да помогнеш. Определено сте прав. Страшничко е да започнеш да правиш нещо подобно. Защо е страшничко? Ами защото повечето хора искат да се занимават с нещо подобно, но не са готови да проявят необходимата смелост. Аз мисля, че трябва да се опитат. Веднъж като си отишъл в друга страна, ще видиш колко врати ще се отворят пред тебе и колко възможности ще се появят. Ето, вижте, аз съм тук в парламента. Ако някой ми беше казал, че ще бъда тук преди 8 месеца, ще да кажа, че се шегува. Но ето, вижте, тук съм. Добре. Какво казаха приятелите и семейството, когато ти каза, че напускаш работата си, за да станеш доброволец в европейски план? Как реагираха те? Ами, всъщност, те са го подозирали, знаели са, защото от малка само си събирах багажа и отивах на някъде. Правиха ли разбиране обаче? Не, беше много трудно да убедя членовете на моето семейство, но с течение на времето те правиха по-голямо разбиране. Значи надежда има. Елизабета, извинявам се, е, Илдико, какво е положението по настоящем? Има ли повече доброволци в Будапеща? Подготвям нов проект, ще кандидатствам през октомври. Имаме вече партньор, на когото можем да разчитаме. Надявам се, че това ще е един иновативен проект. Откровено казано, това беше първия ни проект и тъй като всички ние бяхме доброволци, понякога имахме големи трудности. Без един истински отдаден екип ще е много трудно 9 месеца да се прави нещо подобно. Аз и другите членове на Будапешката мафия на колела искаме да продължим обаче. Имаме много възможности, които можем да реализираме. За младите хора, за хората, които са в тежко положение, без да навлизаш в подробности. Кажи ни колко трудно или колко лесно е за една организация да осъществи връзка с Корпуса за солидарност. Не, не е трудно. Въобще не е трудно. Много е лесно всъщност. А за един участник, колко трудно е било всъщност да започне работа? Има ли документация? Какви са логистичните подробности, които би трябвало да се уточнят? Ами много е лесно. Трябва да кандидатстваш и в страната, в която се намираш, от която идваш и в страната, в която ще отиваш, но е много лесно. А от гледна точка на бенефициентите, вероятно искате да продължавате да приемате такива доброволци. Да, те наистина донасят много със себе си, много помагат. Мисля, че ще се изкажа от името на всички, в частност на Елизабета, ако кажа, че Наистина останахме много доволни от нейната помощ. Хората в мястото за бездомни наистина бяха много доволни и цялата тази инициатива доказа, че границите и бариерите просто не съществуват. Значи, наистина сме обединени в а, своето многообразие. Господин комисар, кажете какво смятате вие? Знаете ли нещо за Будапешката мафия? За мен това е единствена по рода си възможност да се запознае с този проект. Става дума за духа, за същността на европейските действия. Но тази инициатива дори е още по-важна, защото знаем, че Мащабите на доброволчеството в източна Европа са доста по-ограничени, отколкото в западна Европа. Подобни инициативи като тази могат наистина да възродят духа на гражданството и на доброволчеството в тази част на Европа. Затова наистина оценявам и приветствам модела на взаимодействие, въведен от Илдико. Знам, че взаимодействието между Харватия и Унгария е, има дългогодишна, 800 годишна традиция. Но тук става дума за ново взаимодействие, за новаторски подход в доброволчеството. Обикновено социалните институции и други работещи в социалната сфера подхождат към работата си по традиционен начин. Изведнъж се намесва някой отвън и поставя началото на нещо ново. Мисля, че това е важно за цяла Европа. Въпрос по Туитър: Проявиха ли интерес страните партньорки от е, Европейския корпус за солидарност? Има ли информация за това колко страни партньорки вече са участвали? Да, страните партньорки могат да се присъединят към Европейския корпус за солидарност. От Турция, например, вече има над 16 000 заявления. Има заявления и от Исландия, и от Норвегия. Не виждам тук други държави извън Европейския съюз освен още Македония и Лихтенштайн. Вероятно, скоро към вас ще се присъединят доброволци от Исландия, да се надяваме. Наистина искаме в инициативата ни да се реализира принципът на културното многообразие. Много е важно за мен да участват различни държави Имаме участници от Финландия, Германия и Харватия. Това са държави от Западна Европа, както и от Северна. И сега нека се включи в разговора и инфлуенсърът, специалистът по онлайн комуникация. Вчера говорих с теб за това как може по-ефикасно да популяризираме тази прекрасна инициатива. Да, идеята наистина е чудесна. Тя би могла да привлече мнозина. Това е един сериозен проект, но в днешния свят, в съвременното общество, подобни проекти трябва да могат да се продават, трябва да са привлекателни за хората. Затова и трябва да имат конкретен имидж. И тук става дума за впечатлението, което създават такива проекти на пръв поглед. И тук могат много успешно да се намесят социалните медии. Имам предвид Инстаграм. Instagram каква е твоята рецепта за това повече хора да бъдат приобщени към тази конкретна инициатива? Знам, че би ви прозвучало много лековато да се обсъжда точно това в момента, но по Инстаграм се представят много истории, представят се по много привлекателен начин с фотографии. Ако искаме да привлечем повече млади хора, то аз, що се отнася до вашия проект, щях да се свържа с тъй наречените инфлуенсъри. И мога да ви дам пример. Първо може да се изпрати имейл до всички тези инфлуенсъри. Повечето инфлуенсъри са като неизписан лист хартия. Ние търсим някакъв смисъл – търсим също така и нещо смислено. И ако предложите на един инфлуенсър нещо осмислено, то е много вероятно той да приеме. Мога да ви предложа да ви дам колело, с което вие да се разходите из града и да разкажете истории и така това може да прерасне в тенденция. От тук идва и наименованието инфлуенсъри. Така работим ние. Не би ви се искало, с други думи, инфлуенсърът само да наблюдава. Бихте искали той да участва активно, да се среща с нуждаещите се. Има и още нещо много важно. Хората не са глупави. Те много добре могат да правят разлика между истинските истории и случаите, когато историите са фалшиви. Хората само искат да продадат нещо. На първи етап, според мен, трябва младото поколение да осъзнае определени проблеми, свързани с екологията и други. Инфлуенсърите могат да достигнат до младежите. Да вземем за пример Фейсбук. Кой използва Фейсбук? Аз не използвам Фейсбук. Фейсбук е за старите хора. Искам да съм честен с вас. Вероятно след 3 години някой ще каже, какво? Вие използвате Инстаграм ли? Аз изобщо не използвам Инстаграм. Светът се променя много бързо. Затова и трябва да намерим нов език, за да достигнем до младото поколение. Много ми хареса идеята ви за активно участие на инфлуенсърите. Да, става дума не само за инфлуенсърите, а и за всички други публични личности, като хора на изкуството, певци и други. Кои социални медии използвате в момента? Имаме страница в интернет, използваме Фейсбук и Instagram. На местно ниво ли са ползвателите или достигате и до хора извън Унгария? Уебсайтът ни е и на английски език. Аз отговарям за международните контакти по проекта Будапештка мафия на колела. Получавам съобщения както по имейла, така и по Фейсбук от другаде, така че съм сигурна, че доста хора извън Унгария също посещават профила ни във Фейсбук и страницата ни в интернет. Много са красиви тениските по проекта ви. Би било хубаво, ако ги продавахте онлайн. Какво би ви се искало да се случи през следващите 5 години? Как виждате развитието на този проект през следващите 5 години? Най-вече по отношение на помощта, която може да ви предостави корпусът. Вече съм запозната с много подробности от работата на Европейския корпус за солидарност, така че съм сигурна, че ще последват и много други проекти. Искам да приемаме повече доброволци, не само трима. Не искам, искам да използваме по-широко знака си за качество. Знакът за качество по такива проекти им дава възможност да приемат доброволци. В момента по вашия проект има само трима доброволци. Да, би ми се искало обаче да имам знак за качество за 10 доброволци. В момента имаме 13 проекта и искам по всички наши проекти да участват доброволци. Елизабета, вие сега сте в Штутгарт. Какви са плановете ви за бъдещето? Как искате да се възползвате от натрупания по този проект опит? в бъдеще. Искам да работя в социалната сфера. Кандидатствах за място в специалност европеистика в университета в Амстердам. Планът ми е да уча в този университет за сега. А в по-далечното бъдеще планът ви е да имате своя НПО ли? Да, в по-далечно бъдеще планът ми е такъв. Тази организация не е задължително да е в Харватия, може да е и някъде другаде по света. Благодаря ви, благодаря ви за разказите ви от първа ръка, благодаря на Илди, на Роберт, на Елизабета, благодаря и на Пауло за съветите му. Много вдъхновяващо беше. Изключително ми хареса вашата идея. Да се надяваме, че в бъдеще ще има по-малко нужда от такива проекти, т.е. че ще има по-малко хора, живеещи по улиците. Но се надявам и да можете да продължите с вашия чудесен проект. Köszönjük се. Ifjúsági Centrumban, az Ivatar utcában. Beszélünk. and Well, thank you very much for... Благодаря ви за вниманието, благодаря и за времето, което ни отделихте. Много вдъхновяващо бе да се запознаем с тези два примера. Има и още много такива. Доколкото знам, 15 000 доброволци работят по мисии в Европа или приключват работата си по тях. Както каза и господин комисарят, този проект разполага с потенциала за промяна, с който разполага и Еразъм. Благодаря ви, господин комисар, за това, че бяхте думаки на днешните дебати и че поставихте акцента върху прекрасните инициативи. преди да се сбогуваме, нека направим още една снимка за спомен. Моля всички да се придвижат към средата на залата. Първо нека благодаря на всички ви, благодаря, че ни отделихте от времето си, благодаря и за разказите ви от първа ръка. Yes, sir. Yes, Okay. Thank you. Ah non, non, non, non, non, je vais, je vais pas le laisser là. So, Okay, so everyone, the idea моля всички да се придвижат към средата на пленарната зала. Нези от вас, които са седнали по в края, моля да се придвижат към средата, за да може всички да се виждате на снимката. И моля всички изказвали се да дойдат по-напред. So, Angelo. Come, on, come over, yes. Yeah. Tu peux venir devant aussi. Yes, you can hold it. Now, well, see with the photographer if we all fit in. Да видим какво ще каже фотографът. Ще се виждаме ли всички на снимката?